генерална стачка в Испания. Невъзможно беше да се придвижат от Испания до тук. Така че от мое лично име, от името на вносителите на петицията и от името на колегите ми, които споделят моето мнение, ви моля, ако нямате нищо против, тази петиция да се разгледа през ноември. Председателката. Добре. Нека да гласуваме, колеги, по това предложение. И така, постъпи предложение за промяна на дневния ред. Чухте го. Ще гласуваме малко по-късно. На второ място одобрение на протокола от заседанието от 15 юли 2010 година. Ако няма възражения, ще приемем, че сме одобрили протокола от заседанието. По точка трета съобщение на председателя. Господин Виланд днес не може да присъства. Той е в командировка в Австрия. мога да ви кажа, че за първи път ще наш гост ще бъде заместник председателя на Европейската комисия. Комисарят Шевкович ще отговаря на наши въпроси, които предварително са му зададени в писмена форма. като ние се надяваме, че комисарят ще може да е, представи своите политически виждания за по-нататъчната дейност на комисията в сферата, която съвпада с нашия ресор. Петиция 1028 е, бе представена на комисаря. Става дума за нарушения на договора. Това е точка 13 от е, нашите е, документи за днес. Така че комисарият е, бе помолен да вземе отношение по този въпрос. Освен това ще разгледаме точки 10, 11, 12 не е в присъствие на вносители на петицията. Е, е, вносителите са представили в писмена форма вижданията си, петициите си. А, по отношение на представянето на документи, точка al caso Bavarian Lager che ha modificato alcune regole che... Точка 19, се казва председателката. Ще трябва да вземем решение. Освен това, ще говорим и за едно решение на съда във връзка с петиция, внесена в нашата комисия, но това е част от утрешната ни работа. Ще има и съобщение във връзка с решение на координаторите относно една инициатива на НП. Sarà presente il firmatario della petizione. А за утрешното заседание ще се занимаем с писмената петиция 21, която пряко засяга Европейския парламент. И след това петиция 1495. Междувременно е, бе получена и допълнителна информация от вносителите. И така, ако няма повече желащи да се изкажат. точка четвърта, е, мога ли да взема думата разни? 1667, е, това е номерът на петицията, предвидена за утре. Тя съответства на 1057. Аз е, бих предложил е, тя да бъде прехвърлена в групата на петиции А. Става дума за отчуждаване на имоти е, и за м, отказ за възмездяване ще ви помоля просто да разгледаме тази петиция като петиция А. Добре, благодаря ви, че ми напомнихте, че е необходимо да направя официално съобщение, че петициите по буква Б могат а, да бъдат а, преместени ако има такива желания от колегите. Така минавам към пета точка, има едно гласуване по годишният доклад, доклад върху годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман. Има имаме възможност да минем направо към гласуване, тъй като няма предложение за изменение. Мисля, че може да преминем към гласуване. Едно изменение има. Това е изменение към а, точка 16. Който е за, моля да гласува. Против. Раздържали се. Приема се. И сега ви моля да гласуваме по доклада в цялост за, против, въздържали се, приема се с едно възражение. Един въздържал се. Сега предложението за резолюция с изменението за, против, въздържали се, Приема се с един глас въздържали се. Благодаря на госпожа Неделчева за добре свършената работа. Сега преминаваме към шеста точка. Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман по Европейския, до Европейския парламент във връзка с проекто препоръката на комисията по жалба 676 от 2008. Докладчик е госпожа Палиадели. Желаете ли думата? Искам да благодаря на членовете на нашата парламентарна комисия за приноса им. Мисля, че този доклад, по който няма изменения, може да се е, разглежда като съгласие и одобрение на цялата идея. Важното е, че трябва да подкрепяме работата на омбудсмана и мисля, че това бе удачен повод да го демонстрираме на Европейската комисия. За това ви благодаря. Нямам никакви списъци за гласуване, не знам защо. Вие имате ли? Не знам, аз не съм гласувал друг път, не знам какво правим. Добре, те знаят. Няма изменения. Е, Затова направо гласуваме предложението за резолюция. Господин Бансеско, е, докладчик Сянка. Да, знаете, нямате предложение за изменения. Е, в такъв случай ЕНП е гласува в подкрепа на другата възможност. Това е. Благодаря много. Благодаря ви. Е, сега можем ли да преминем към гласуване? Който е за доклада, моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Един въздържал се. Благодаря, господин на госпожа Палиадели, на госпожа Басеско. Сега седма точка, становище относно контрол върху прилагане на правото на Европейския съюз. Аз съм докладчик по тази тема. Имаме едно предложение за изменение. То е компромис на базата на други две. Едно внесено от мен, едно от господин Майер ако никой не иска думата, преминаваме към гласуване, който е за компромиса. Моля, гласувайте. Това е по параграф 4, който е за да вдигне ръка. Благодаря. Против. Въздържали се. Изменението се приема с един глас въздържали се. Сега моля да гласуваме становището в цялост. Който е за, против, въздържали се, и така приема се с един глас въздържал се. Така приключихме с гласуването. Сега ще дам думата на господин Шевкович, но аз го поканих за 3.30. А гласуването протече по-бързо от очакването. Мисля си дали не можем да преместим някои от другите точки по-напред. Извинете ме, докато се консултирам. Mi informano che il commissario ci può raggiungere, può anticipare. Бях уведомена, че господин Шевкович е на път, така че няма да се забави и за това ще направим кратка пауза, докато го изчакаме. Allora, colleghi, se prendete posto il... Много ви моля, колеги, да заемете местата си. Благодарим на заместник председателя на Европейската комисия, господин Маро Шевкович, за това, че днес се съгласи да разговаря с нас. Ще говорим за администрацията, за която той отговаря, за междуинституционалните отношения. Ще уверя от името на всички членове на комисията господин Шевкович, че нашата комисия много внимателно следи всичко това, което той казва, което предприема, обикновенно Европейската комисия не се съобразява с нашите виждания, но в случая можем да се похвалим с това, че господин Шевкович е, е, се интересува от нашата работа и е, отчита всичко това, което ние вършим. И аз се надявам, че ще е, продължим в духа на едно добро сътрудничество, на оптимално сътрудничество. Нашата работа, работата на комисията по петициите и Европейската комисия. По този начин ние ще подобрим, аз съм уверена в това, е, резултатите от работата и на нашата комисия, и на Европейската комисия. Позволете ми веднага да дам думата на господин заместник председателя на Европейската комисия. Господин комисар, имате думата, за да можем да се посветим на дискусията. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря на всички ви за поканята. Аз се старая да се коригира това впечатление, че няма достатъчно съдействие и сътрудничество в работата между Европейската комисия и вашата комисия. И заедно с Габриела ние сме тук. Благодаря много за поканата. Благодаря за вашата подкрепа, за вашия интерес към. Е, инициативата за европейските граждани. Това е една от темите, която искам да обсъдим и други теми, разбира се, ще бъдат обект на дебат. А, понеже имах питане от вас за Европейската инициатива, е, Европейската гражданска инициатива, искам набързо да ви осведомя докъде са стигнали нещата, как ще си сътрудничим а, с а, вас, комисията. До края на годината се надявам, ще се свърши подготовката и ще се приеме регламента за гражданската инициатива. Но доста бях заед през пролетта с инициативата. Комисията бе а, подтиквана от председателството, водено от Испания, да действа по този въпрос. Имахме активни дебати с съвета в резултат на които се стигна до общо политическо разбирателство по тези въпроси. Тогава Европейският парламент посочи, че е необходимо да не се прибързва, тъй като искаме да прият приятият регламент да е много добър и да помага на европейските граждани в общуването им с европейските институции. А, знаете, из... трябваше да излезе доклада през лятото и миналата седмица проведохме много ценен и полезен триалог. Сега ще ви запозная с официалната позиция в областите, в които мисля имаме напредък. Ако погледнем Лисабонския договор. Той е доста лаконичен по въпроса гражданска инициатива. Казва се, че са необходими 1 милион подписа от значителен а, брой а, държави членки. И не се казва как да се събират тези 1 милион подписа, нито а, как да се определи а, значителния брой а, на държавите членки. Ние смятаме, че това трябва да е една трета. Това е отразено в, Европе... в други части на Лисабонския договор, например за подобрено и засилено сътрудничество, за различните механизми за проверка, се посочва една трета. Освен това, и по-важно за нас, когато говорим за държавите членки, ние искаме тази гражданска инициатива да е наистина европейска. Тоест, да не става въпрос за регионална или местна инициатива. Да сме сигурни, че става дума за инициатива, която е същински европейска. Защо поставяме това условие? Защото на основание гражданска инициатива този вид ние ще подготвяме евентуално законодателство, което ще въжи и ще се прилага във всичките 27 държави. Затова е според нас важно да се започне от солидна основа. Една трета от държавите членки. Разбира се, предполагам сте запознати а с това, а ние сме в Европейския парламент, трябва да сме прецизни, когато говорим. Как ще преценим дали дадена държава членка е част от едната трета или не? Проведа се, проведа се доста труден дебат. В началото си мислехме, че 0,2% от населението ще е достатъчно. Но това не се прие добре навсякъде, защото това означава много а, подписи за Германия, примерно 160 хиляди или за малка държава като Люксембург само 1000 подписа. За това държавите членки преразпределиха тези а, а, цифри. Взехме Европейския парламент като пример а, отново и умножихме а, броя на съответните депутати, стигнахме до брой на подписи, които а, значително намалиха разликата а, между големите а, и малките държави. Така за Германия 72 000 и 4 000 за малки държави, като Люксембург, например за да се включат в едната трета. В Европейския парламент знаем, има силна подкрепа на идеята да се включват младежите в целия процес. За съжаление, в Европейския съюз има само една държава, Австрия, където а, по закон а, човек може да гласува при навършване на 16 годишна възраст. При другите възрастта е от 18. Затова е трудно да се прави проверка на подписи, които нямат избирателно право на глас. Е, за това решихме да приемем като критерий избират, възрастта, която се прилага при изборите за Европейски парламент. Така стигаме до друга важна тема. А, вие казахте, а, а, казаха депутатите, казаха гражданите, че гражданската инициатива е много важна, затова искаме да имаме точни механизми. И така, как ще се извършва регистрацията и а, събирането на подписите и проверката им? Първият ни отговор е всяка инициатива може да се подеме след като бъде регистрирана на официалния сайт на комисията от организаторите. Защо? Първо, така ще имаме прозрачно, ще имаме и изходната им важна информация, като наименование на инициативата, нейната цел, е организаторите и важно също така как ще се финансира тя. Ние искаме да знаем кой и как финансира, кой стои зад инициативата. И след това, след такава една регистрация, организаторите могат да, организационната група може да започне да събира подписите. Как да направим системата лесна за ползване и същевременно да ограничим възможностите за злоупотреба. Ние не искаме да се създаде платформа, от която организаторите да започват да подемат антиевропейски а, кампании или да а, разпространяват инф, а, информация а, против европейските ценности или пък да се подиграват на Европа и нейните институции. Затова въведохме един първи филтър. Той а, казва, че няма да се регистрират инициативи насочени срещу Европейският съюз или пък фриволни и лишени от сериозност. След това имахме много труден дебат по а, въпроса как да се проверява допустимостта. Бих казал, тук се проведеха няколко а, школи а, на а, виждания. Една от тях каза, че от самото начало Европейската комисия трябва да прави проверка за допустимостта, преди да започне събирането на подписите. Ние казахме, че би било много трудно да се започне целият процес на вземане на решения, който често ще засяга трудни въпроси на компетентността по отношение на комисията, на състава от комисари. И е, си казахме защо да се започва събиране на подписи, а, просто с някой за да блесне в публичното пространство или да затрудни а, работа в Съюза. И след консултация а, с съвета казахме, че 100 000 събрани подписи ще бъдат прага, при който вече ще започне проверката за допустимост. Първоначалната идея беше само 3 000. Докладчиците от Европейския парламент внасят много интересна идея. Ние ще проучим много внимателно следващото си заседание. Когато мислим за въвеждане на някакъв тип отрицателно определение за а, инициативите. Например, ако са про, инициативите против ценностната ни система, ако не са сериозни или ако очевидно излизат извън сферата на компетентност а, на Европейската комисия, която и дава възможност да излезе с предложение. М ние се надяваме, че ще подкрепите това предложение. Ако не са изпълнени тези неща, ние ще разглеждаме въпроса като административно решение. А, инак ще отнеме много време на а, комисарите. Очакваме, че а, пък ако се затрудни процедурата, малко ще са регистрираните инициативи. За това ще регистрираме инициативи, попадащи в тези категории под формата на административни решения, които естествено могат да се оспорват в съда на европейските общности, защото винаги има някакъв шанс произнесеното решение от комисията да не е правилно. Така че ще получаваме консултации, как да се прави това. А, ще съветваме организаторите, а, ще им даваме информация какви са компетенциите на Европейската комисия в конкретна област, към която те проявяват интерес. И така, след като се съберат един милион подписа, държавите членки трябва да ги проверят. И тук ние ще се стараем да съдействаме максимално оставяме на държавите членки да преценят как да се извършва проверката на подписите. Знаем, че не става въпрос нито за избори, нито за референдум. Така че имаме готовност да приемаме различни видове проверки, които могат да бъдат на произволен принцип или на принципа на извадките, както преценят държавите членки. Е, за нас е важно да се посочи какъв е признатия брой подпис от държавата членка. След това имаме 4 месеца, за да излезем с съобщение. Знаете, че гражданската инициатива е поставена на такова равнище по отношение на законодателната инициатива, че ще има същата тежест, както и Европейския парламент. И съответно комисията ще е, решава след това как да процедира след такова едно законодателно предложение. Ако имаме гражданска инициатива с 1 милион подписа от една трета от държавите членки, ние, разбира се, трябва да дадем дължимото, да обърнем дължимото внимание. Затова искаме да уверим вас и обществеността, че ще работим изключително съзнателно по досието. времено трябва да се уважават разпоредбите на договора. А, правото на законодателна инициатива, съгласно договора, е а, на Европейската комисия. Затова ние ще излезем с а, съобщение, чиято цел ще е да обясним на вас, разбира се, в Европейския парламент, както и на съвета и на обществеността, какво смятаме да правим. Последното нещо, което искам да кажа, госпожо председател, което искам да обсъдим е каква ще е ролята и участието на Европейския парламент в този процес. Стигнахме до заключението, че в зависимост от естеството на дейността ви, а, че вие получавате а, петиции, сте непрекъснато в, контекст, в контакта с, с гражданите и жалбоподателите, а, смятаме, след като свърши процеса на събиране на подписите по гражданската инициатива и а, излезе комисията с, с а, съобщение, мисля, че би било добре а, вие, Европейския парламент, да излезете е, с, едно поручно изслушване, да се обсъдят нещата, да се види какви са очакванията, защото смятам, че така ще продължи значимостта на общественото огласяване е, и да се види какво е общественото мнение и също времено Европейския парламент ще участва в процеса, ще се запознаете с, с тематиката, с проблематиката, чрез вас и цялата евро... Е, е, всички европейски институции ще разберат за какво става въпрос тази гражданска инициатива. И последно, което искам да спомена, защото обикновено зная, това се застъпва в няколко питания. Първото е за събирането онлайн и второ защита на данните. Събирането на подписи онлайн, разбира се, е включено като възможност за набиране на подписите, защото сме 21 век и ако не бяхме включили този елемент на използване на технологиите, в Европейската гражданска инициатива ще е съвсем ясно, че не желаем да привличаме за участие младежите, че не искаме да улесним работата на организаторите. След като включим като възможност набирането на подписи по електронен път, тогава започват, разбира се, и проблемите, защото става, тогава застава въпроса какви системи се използват, как осигуряваме защита на данните. Европейската комисия е готова да обмисли тези въпроси, да а, са свързани с изготвянето на софтуер с отворен ключ, който да се предоставя на организаторите. Разбира се, софтуерът ще се регистрира, ще се сертифицира за да може да се осигури управление на данните съгласно изискванията на европейското законодателство в тази област. Защитата на данните като такава е изключително важен въпрос за Европейския парламент и за гражданите. Ние си даваме ясна сметка за това, защото в момента се изготвят доста недвусмислени текстове заедно с Европейският орган по надзор и защитата на личните данни, защото искаме е, непременно да се съобразят разпореди с всички съответни клаузи в европейското законодателство, да се види кой носи отговорността в зависимост от спецификата на правната уредба в държавата членка, дали това е гражданско или наказателно а, право и какво става, а, за да сме сигурни, че системата се използва, с нея не се злоупотребява. Знаете, че веднъж влезли данните, те трябва да се използват по а, предназначение. Знаете, че това не е никак ефтино. А, така, надявам се, че първоначалното предложение бе една много добра изходна точка. Имахме е, добро взаимодействие, добра дискусия с е, съвета. Сега работим е, в тясно сътрудничество с Европейския парламент, с докладчиците и съвсем скоро ще потекат официалните триалози с парламента и председателството. Разбира се, надяваме се, че ще намерим най-добрите решения на въпросите, на проблемите, така че да приключим работата преди декемврийската пленарна сесия и да могат гражданите да започнат да използват това си право на гражданска инициатива от 1 януари до година. И така, благодаря ви много. Доста дълго се изказах, но разбира се, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази интересна информация. Веднага искам да открия дискусията. Колегата Олис. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар. Позволете като начало да ви благодаря за това, че създавате изключително конструктивна атмосфера на първата среща а, между а, вас и четиримата а, докладчици от а, парламента, както и представителите на Белгийското председателство. Мисля, че това е добър а, знак за бъдещите ни работа, както и за това, че гражданската инициатива ще е факт преди края на годината. Разбира се, цената на това не трябва да е качеството, а ние трябва да осигурим максимално качество. Колеги, нашата парламентарна комисия е много амбицирана и искаме тази гражданска инициатива като инструмент да бъде лесна за употреба а, и е ефективна. А, имаме опит в нашата комисия в получаването на, на петиции от европейските граждани. Това е сходно, но отделно право. И светът не се е сринал и не се е свършил за това, че а, допускаме петиции от всеки, който има постоянно местожителство на територията на Европейския съюз, без да има ограничения за възрастта. Знаем, че гражданската инициатива определя законодателния дневен ред и а, поставя начало на дебат. Така че ограничаването на възрастта до 16 години не би било така плашещо а, че да страска държавите членки. Всъщност това е съвсем древно нещо. Има и следния довод. Нашите младежи трябва да имат възможност да участват в обществения живот по-рано, от по-ранна възраст, да се подготвят за пълно участие в обществения живот а, а, като гласоподаватели и да участват, а, така да се каже, в европейската демокрация. Та ще трябва доста да се подчертае тази, този довод. Важно е. Щом става въпрос за право, това е нещо, което трябва да се взема на сериозно, но също така трябва да е и ясно, и а, разбираемо, отчетливо, отграничено това право от правото на глас при избирите. Що се отнася до етапа на регистрация. Аз мисля, че мнозина от нас са съгласни с вашето мнение. Ако успеем да създадем а, една административна проверка в началото на процедурата, която по никакъв начин да не компрометира Европейската комисия, това би било удачен подход. След това искаме искам да се насоча и към това, че вие говорихте е, така доста набързо за въпроса за проверката на подписите, но очевидно това е въпрос, който а, занимава мнозина от нас в парламента доста сериозно. Вие казахте, това ще се оставя на държавите членки. Но е разбираемо, че възниква основателния въпрос, че в някои държави членки може да се изисква представене на паспорт, лична карта и съответните номера и Бог знае какви други данни, преди да може да се подпише подписката. Така се връщам към това, което казах преди малко за сваляне на възрастовата граница. Мисля, че логиката би била същата за мнозина от колегите тук. Защо да се услужават нещата, когато говорим за инструмент, който определя дневния ред? Защо трябва да се изискват лични документи за удостоверяване на самоличността? Има проучвания, които посочат, че ако от гражданите се изисква предоставянето на документ за самоличност, това би ги възпирало да положат подписа си под една инициатива, а ние не желаем това. Така че според мен това е а, една обосновка, която ни кара да помислим какво всъщност ни трябва, защо искаме хората да а, дават тази информация и а, какво ще им коства, за да се подпишат. Стигаме пак до ситуацията, която някои държави членки, аз ще използвам за пример моята държава, Обединеното кралство, което няма да изискват документ за самоличност, а други ще изискват какви ли не документи. А за мен това означава, че инициативата представа да бъде, да бъде европейска, тъй като няма да е еднаква и ще се изкриви. Споменахте за общественото изслушване и казахте, че това е нещо, което бихме могли да направим заедно с нашата комисия. Смятам, че всички сме съгласни, че това е възможност и нашата комисия би трябвало да има възможност да участва на всички етапи от е, процедурата. Но някои от нас също се тревожат от факта, че вие, Европейската комисия, сте адресата на а, този документ. И тогава положилите подписа си под гражданската инициатива очакват от вас някакъв отговор. Затова смятам, че трябва да има някакъв отклик от страна на комисията по отношение на обществено до изслушване, след като се е, достигне и надхвърли изискумия прак от 1 милион. Ако искате, може да го направим заедно, но вие сте адресата и би било просто знак на добро възпитание, така да се изразя, ако Европейската комисия реагира на нещо, което се, с което гражданите се обръщат към нея под формата на молба. Благодаря. Колегата Босинар. Благодаря. Господин комисар, нямам нищо да допълня. Господин комисар, само трябва да кажа, че това, което а, работите в момента, доказва как бързо и ефективно поехте своя портфел като комисар. И а, искам да кажа, че повечето от предложенията, които идват от вас, от вашите служители в нашата комисия отговарят перфектно на нашите изисквания. Знаете, че а, ние, сме, ние вярваме, че ще продължим а, това добро сътрудничество с комисар Шефкович, за да имаме най-добрата възможна гражданска инициатива. И колко е хубаво, искам да кажа, а, а, нашата комисия в този междинен а, етап преди общественото изслушване да работим с Европейската комисия, за да изготвим евентуално схемата на това изслушване. Да видим а, за нас това как би могло да бъде а, отговор, разрешаване на проблематиката, довела до започването на гражданската инициатива. Благодаря. Госпожа Канто. Много благодаря. Много се радвам на възможността да обсъдим това за лично с вас. Също така и, че а, вие се предвиждате в а, някои а, области и теми, които ни интересуват. Пример, а, свалянето на проверката за допустимост а, по отношение на броя. Доста е, е рано, не сме оточнили с вижданията си по тези детайли, но съм чувала и по-низки прагове. Можем, мисля, да го обсъдим по-нататък. Другия въпрос, който обсъждаме е праго, прага, определен като възрастта. Дали това да е избирателното право на господател или не. А, и други вече го казаха, това не е процес на вземане на решения, какъвто е изборния процес. За това може би е добре да се помисли дали да се свали тази възрастова граница по-надолу. И другия въпрос е, че а, също така пълнолетието се определя като различна възраст в различните държави. Това също може да създаде за проблеми. Казахте, че искате да се и, имате готовност да се изготви софтуер с отворен а, вход. Осигуряването на защитата на данните на а, гражданския сектор в Европа е труден. И мисля, че трябва да го улесним. Може би е, не е лошо Европейската комисия да даде веб, една веб страница, където а, може да се гарантира защитата на данните на регистриращите се. А, и това отново, разбира се, да е безплатен софтуер. Вие го споменахте. Сега, също така за леснотата може да сме съгласни, че трябва да има нещо, което лесно се използва. Но какво означава това лесно, също трудно се дефинира, но все пак радвам се, че вие сте така открит към нови идеи без никакви предубеждения и се надявам, че ще продължаваме по този начин. Благодаря. Госпожа Хенкис, а, господин комисар, е, искам да ви поставя въпроса за отчетността и отговорността за това, как, когато някой се произнася, доколко сериозна е една а, инициатива. Как можем да гарантираме и да сме сигурни, че процедурата ще е обективна, когато се преценява дали предлаганата гражданска инициатива е сериозна или не е. Според мен това е важен въпрос, защото за европейските граждани обективността на такава една институция е изключително важна. И на етапа на регистриране на една подписка е много важно да се знае как се преценява дали една инициатива е сериозна или не. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Аз също бих желала да благодаря за това, че е, пристигнахте в нашата комисия. Благодаря за богатата информация, за напредъка по досието. Моят въпрос касае различните етапи. Тази инициатива привнася допълнителен демократичен вариант е, разбира се, гражданите е, искат да имат тази инициатива, а ние искаме да гарантираме яснота и прозрачност. Това, което чухме от вас току-що, е, касае спазване на основните права, гарантирани от Европейския съюз и разбира се, се вземат предвид въпросите важни за различни граждани. Въпрос свързан с трите стадия. Първо допустимостта и регистрацията. Вие споменахте а, официално административно решение от страна на комисията, но един от основните аргументи срещу комисията гласи, че тя е едновременно и съдия, и арбитър. Комисията има ли намерение да се а, обгради с а, а, комитет на експертите, на мъдреците? Следващия въпрос касае проверката на подписите околната среда като тема. Комисията мисли ли за възможност за създаване на задължителна рамка за защита на личните данни и регистрацията и контролът на личните данни на национална основа ли ще се извършва? Тоест, ние имаме различни разпоредби. Бе посочен определен член, предложен от комисията. Може би можете да ни кажете малко повече по този член, който се предлага. А след това по клаузата за а, отговорност на държавите членки можем само да благодарим на комисията, че е включила в този документ. И накрая един последен въпрос, който касае последната фаза. Когато процедурата е приключен, приключена, комисията има ли конкретни представи или сценарии, когато са. А, какво се случва в случаите, когато всички подписи са приети или съответно ако не са а, приети. Тоест, може да се организира изслушване от а, комисията по петиции. В момента тази комисия може да а, извършва това. Как вие виждате по-нататъчната роля на комисията по петиции преди или след тази процедура, защото публичните изслужвания са процедура, която ние вече използваме обичайно. Благодаря ви. Колегата Валенса. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да задам въпрос, който не касае гражданската инициатива. Господин комисар, бих желала да използвам възможността и да взема повод от вашето присъствие днес тук и да, да обърна вашето внимание на нещо. В нашата комисия ние разговаряхме за е, работниците на договор, работещи за Европейската комисия. Ние работихме по една петиция, която а, е, изисква а, е, служители на договор а, да имат същите права като а, постоянните служители, като функционерите. А, Тоест, говори се за а, невъзможност на тези служители да участват във вътрешни конкурси. Към края на 2010 година най-вероятно ще реформираме а, правата на персонала, но аз искам да ви помоля да вземете предвид член 29 от съответния устав. Този член гласи, че вътрешните конкурси са предвидени единствено за работещите на временен договор или за а, функционерите, но не и за а, хората на договор. В момента това са 22% от целия персонал на Европейската комисия. Този член е основание, е, основа за дискриминация и източник на нелегални действия, защото тези а, е, хора на договор се разглеждат като външни. А, е, така че този а, член трябва да бъде променен по такъв начин, че тези хора да имат възможност да участват във вътрешните конкурси или вътрешните конкурси принципно трябва да бъдат премахнати. Много ви моля да се изкажете принципно по този въпрос. Благодаря ви. Следващия колега. Благодаря много. Ще се... Ето ме тук. имам само няколко коментара. Тук сме с един колега, който е също е от зелените е мисля, че имате голям принос към целия процес и ние го ценим високо, разбира се. Но да вземем двата аргумента от една страна. Вие казвате една трета от държавите членки. Аз наистина разбирам довода за това, че трябва да имаме достоверност наистина, за една наистина европейска инициатива. Но това ограничава драматично организа... участието сега шест страни е трудно да а, накарате да действат заедно. Няма значение а, по какъв въпрос. А, а, за да има някаква културна инициатива, трябва да са шест. И тогава, като искате една трета, това означава, че се включват само отдавна създадените групи. Това трябва да се възприема като приканване на европейските граждани за гражданско участие. Това е една възможност да се чуе техния глас. Помислете отново, защо трябва да се затрудняват толкова нещата, че да се поставят теми само като, примерно, хуманно отношение към животните или някаква такава крупна тема, за да се съберат толкова подписи. Аз съм застъпник, разбира се, за хуманното отношение на животното. Мисля, че не е, е справедливо, че толкова сте разширили броя на държавите, че един вид е, а, а, прага е твърде висок. А, е, така. От друга страна, а, аз а, не разбирам аргумента ви за 16 годишта 16 възраст. А, за едната трета го разбира, макар че смятам, че е много строго. Но за 16-те години очевидно, че е, участието на тези младежи не е за да участват, а за, е, не е за да решават, а да участват. И за това, знаете, че докато се задвижим механизма, всички тези 16 годишни ще ста навършат 18. Със сигурност. Със сигурност. Иначе трябва да ми обясните, че всичко ще се случи на практика, ще има резултат, докато те са само на 17, добре. А, извинете, млъкни. И така трябва да отчитате според мен също, че е, ние всички наши държави сме използвали а, гражданската инициатива като толкова силно демократично средство за въвличане на гражданите. И това а, ще насърчи много младежите, ако им кажете, ние можем да чуем вашия глас. А не, а, взимам ви това право, а пък после като дойде време да гласувате, нави го пак. А, аз ви казвам, ако им дадете това право, сега не сте най- сред най-любимите институции на Европейския съюз, уверявам ви, така че може да поработите. Благодаря. Колегата Горме има думата. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря, господин комисар. Няма да говоря за тази инициатива. Ще задам въпрос във връзка с Испанското крайбрежие. В продължение на години получаваме множество петиции. Става дума за една много щекотлива, много актуална тема за правото на собственост в Европа. Ние излизаме със становища по петициите като институция, като Европейски парламент, позовавайки се на хартата за правата на човека. Но а, би ме интересувало дали комисията вече е взела отношение. Има ли някакво официално съобщение по този въпрос? Втори въпрос. Комисията, доколкото ми е известно, работи вече е, в, по темата. Става дума за защита на личните данни. Парламентът естествено многократно се е произнасял по темата, а съда също. Така че бихте ли ни казали нещо повече по въпроса? Дали комисията е подготвена да инсталира портал е, заедно с, е, да кажем, е, омбудсмана, европейския омбудсман, портал, който е, е посветен именно на защитата на личните данни. Колегата Хефнер, преди да започна, ще благодаря на вас, господин комисар, на целият ви екип – за доброто сътрудничество в тази област. Мога да кажа, че всички ние събираме опит в момента. Ние се учим да боравим с един инструмент, който е нов за нас. И точно по тази причина, тъй като нямаме достатъчно опит, трябва да се опитаме да формираме инструмента така, че той да действа ефективно и гражданите е, да се почувстват стимулирани да участват в формирането на европейската политика. Какво желаем всъщност да съобщим на обществеността? Какъв е жеста, който е, желаем да направим и какъв е знакът, сигнала, който желаем да излъчим. Така че е абсолютно необходимо именно от тази гледна точка да изясним всички важни аспекти на регламента. Що се отнася до компетенциите на комисията, естествено тя трябва да предприеме действия, които ще й позволят да работи ефективно. Въпросът ми е не можем ли да изясним нещата преди да се започне с събирането на 100 000 или 300 000 подписи, т.е. преди да започне да действа този инструмент, преди да започнат кампаниите за събиране на подписите. А не е, пастфактум да казваме е, е, спрете сега, стоп, трябва първо да извършим проверка, да верифицираме нещата. Смятате ли, че ако веднъж това нещо се направи, след това хората наистина ще бъдат готови да повторят кампанията и да подписват за втори път? Тъй, че е, мисълта ми е за тази проверка на допустимостта, която трябва да се извършва предварително. А, добре, да кажем, чувам нещо по телевизията, след това сядам пред компютъра и изпращам е, съответния документ или подпис. Да, това е гражданска инициатива. Не е точно така. Има организационни комитети, изградени, да кажем, с участието на различни държави членки, в които хората обсъждат въпросите, питат се как точно да формулират въпроса. И именно по тази причина, тъй като цялата подготовка на една подобна кампания по събиране на подписите е много трудоемка, отнема много време и усилия, трябва предварително, преди да се започне, така да се каже, с събирането на подписите, да се извърши проверка за допустимостта, а не е, в рамките на самата кампания и вече към край, тъй да се каже, да кажем дали инициативата е допустима или недопустима. Както и в други държави членки, ще има проблем ако от подписващите дадена инициатива се изисква да се легитимират с номер на личния документ, например. Аз съм сигурен за гражданите на моята страна, че една голяма част от потенциалните участници е, ще се откажат в случай, че е, се въведе едно такова задължително изискване. И така, е, от страна на пълномащика отговарящ за защита на личните данни е, на европейско равнище, също чухме, че това не би било възможно. Но същевременно ние желаем да се извърши проверка на подписите, за да сме сигурни, че едно лице е подписало само веднъж, не се злоупотребява с е, липсата на проверка, на верификация. Така че ми е необходим, така да се каже, някакъв срок, но той не бива да бъде и прекалено срок, кратък. Една година, може би, е подходящ срок за инициатива, която обхваща само една държава, но Имайте предвид, че когато става дума за участие на повече държави, на граждани от повече държави в дадена инициатива, тогава ще трябва да се превеждат документите. Така че една година няма да бъде достатъчен срок. Тъй, че се питам дали не можем да удължим този срок – да кажем, в случаите, в които става дума за събиране на подписи на хартиен носител, когато нещата се извършват онлайн, срокът от една година е напълно достатъчен, но не и в другия случай, когато става дума за подпис на хартия. И още нещо. Какво? В крайна сметка може да се очаква като резултат след кампании за събиране на подписи. Комисията казва, че ще има, да кажем, някакво изявление, някакъв конкурс или нещо подобно, но а, писмо но други пък казват, това не е достатъчно. Същевременно има колеги, които казват, комисията просто не е свикнала с това. Същевременно, ако комисията отваря вратите си за предложенията на гражданите, е, това ще означава на практика при събрание 1 милион подписи, че тя е, кани гражданите именно за това, да, те да представят колкото е възможно повече предложения от своя страна да ги внасят. Така че това може би няма да е зле. Именно да стимулираме гражданите към разговори, към предложения, към участие. Благодаря ви. Преди да дам е, на господин Шевчович е, думата. Ще задам въпрос във връзка с е, нарушенията. Имахме имаме една петиция във връзка с е, желание на вносителя за процедурата при не спазване на договорните задължения, съгласно договора за функционирането на Европейския съюз. Е, нашата комисия многократно е, е била сезирана с петиции по този въпрос. Е, може би ще можете да кажете няколко думи и по тази тема. Давам ви думата, господин комисар. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на всички, които участват в тази дискусия и а, за това, че те подчертават толкова важни теми. Те са важни за комисията, но убеден съм и за съвета, защото и а, съвета и комисията искат да се стигне до най-доброто решаване на тази схема, а, която най-добре отстоява интересите на гражданите. Ще опитам да обобщя сега а, в отговорите си въпросите зададени от високопочитаемите депутати от Европейския парламент. Що се отнася до госпожа Уолис, а, ние си сътрудничим по различни досиета. А, затова аз а, изключително добре разбирам а, вашата обосновка. А, чувам и призовите на други, които казват, че тази гражданска инициатива трябва да е така лесна и привлекателна, колкото че младежите да участват максимално. Трябва да ви уверя, че много сериозно разглеждаме възможността да се приеме 16-годишната възраст като възраст, която е така да се каже приемлива за подписване на петиция. Проблемът, който имаме позицията на държавите членки, които все още настояват да се проверяват подписите. Е, започваме този триалог и тези теми отново, сигурен съм, ще излязат в дневния ни ред. Е, много трудно е в такъв случай да се извършва а, е, проверка, ако лицето а, е, не е на възраст, която му дава право да гласува на избори а, държавите членки тогава ще са много затруднени при проверката на подписите. Това е един от основните е, елементи като съображение. И освен това има и политически, философски дебат. Дали те да имат право на политическа активност по този начин, преди да могат да участват на избори. Тоест, това е начин на мислене светоглед, което се опитвам да представя, защото обяснява тези е, възможни решения. Сигурен съм, че и на триалога съвсем скоро ще обсъждаме въпроса. Същото е валидно и за документите за удостоверяване на самоличността, паспорти или лични карти. Трябва да ви кажа, че ние в комисията не сме крайно задоволени от изключителната сложност на този анекс, който е част от общото ни споразумение, постигнато със съвета, защото така Европейската гражданска инициатива се пренатоварва с най-различни анекси и различни третирания, ако мога така да се изразя, в различните държави членки. Всяка държава членка се търси начин, по който може да извършва по най-добър начин а, проверката. Изпочва в Естония, примерно, моряшката книжка, един вид личен паспорт за моряци. И стигаме до Обединеното кралство, където се предпочита на базата на место жителството и да се проверява самоличността, като това се извършва от местните органи за самоуправление. А, голяма степен съветът разчиташе на експертите от държавите членки, за да разбере по какъв начин се прави проверка на подписите, как, какви, по какви начини как, и с какви средства се прави това. Така че мисля, че ще е добре да се погледне е, отново този въпрос. Съгласен съм с госпожа Уолис и за това, че ние сме адресата на гражданската инициатива. И а, е, би трябвало също да дадем отговор на а, е, вносителите на петицията или на организаторите на такава инициатива ще е хубаво на този етап да се включи обаче Европейския парламент. Не искам така, че ние се дърпаме от организирането на публичните изслушвания, както господин Хефнер намекна, защото както се казва в сегашният текст на проекта за регламент, ние искаме да представим нашето съобщение и в него да очертаем нашият така, ход на действие, който сме избрали. А при едно такова изслушване ще бъде добре да се чуе как да се изготви даденият регламент. Правим го и по други а, причини да се обърнем към заинтересованите от процеса страни, които ще имат потребност да прилагат този регламент след като той бъде прият. Е да видим е, най-различни идеи, о, реакции. Това е, се прави, когато се подготвя законодателен акт и мисля, че това е съвсем естествено. Примерно, ако работите в областта на околната среда и нейното е, опазване, а това смятам, че ще е честа тематика в гражданските инициативи, е хубаво да се изслушат всички различни а, заинтересовани страни и това би било интересно да има такава дискусия Европейската комисия да представи, когато Европейската комисия представи своето съобщение. Позволете да продължа с Виктор Остинаро. Разбира се, благодаря много за подкрепата и аз работя в тясно сътрудничество и а, ще работим още по-тясно с вашата комисия, като се одобри първоначалния вид на този регламент, за да видим как се доработят нещата. А, сега, а, също поставихме те въпроса за а, допустимостта и, и за софтуера с отворен код. а, за допустимостта. А, това е една концепция, от която изходихме и имаше искане от парламента, от публичните консултации, които проведахме също прозвуча същия, същото искане в тази посока. Защото им се чуха силни гласове, да е съвсем ясно, а, че организаторите не събират а, подписите е така. Да е ясно, че ще се стигне до някакъв а, завършек и да се види дали в правно отношение е, инициативата е възможна. И е, в тази дискусия стигнахме до въпроса дали проверката с допустимост да се извършва в началният етап. Тогава стигнахме до тази пречка, че има възможност да се злоупотребява с това. Просто ако се регистрира една такава инициатива, една такава подписка, се започва целият този дълъг процес на политически дебат, а ние не сме сигурни, че организаторите сериозно възнамеряват да съберат тези подписи или просто искат да стартират процедурата. Така че сега проучваме сериозно идеята, която възникна и бе представена на последното ни заседание, просто да забравим и да няма никаква такава проверка за допустимост, да се опитаме да разглеждаме нещата по-сериозно на етапа на регистрацията и да преминем през те нареченото отрицателно определене на допустимостта на инициативата. Това означава, че инициативите не са насочени срещу ценностите на Европейския съюз и а, човешките права. Тук нямаме разминаване, че не са фриволни и а, че са сериозни. И вие тук също имахте идеи за това как да го направим. И третия критерий, според мен, е, че ние няма да регистрираме инициативи, които са очевидно извън кръга на, компетентност, на компетенциите на Европейската комисия да излезе законодателно предложение. Това ще е един вид проверка, по която самите организатори ще могат да си отметнат дали трите категория са на, от критерите са на лице и тогава ще има да, така, значителна сигурност, че щом съберат подписите, ще има гражданска инициатива с достатъчно публична подкрепа, то тогава те наистина работят по нещо, което е допустимо и по което комисията има право да а, предприеме действие и да а, извърши законодателска а, дейност по а, тази идея на носителите. Искам също да кажа за това че ако не са изпълнени, това минава като административно решение, т.е. не минава през цялата а, законодателна процедура по цялата и пирамида до, до състава от комисари. А, искам да кажа, че такова едно административно решение ще може да се а, об, обспорва, което означава, че може да се обжалва в а, Съда на Европейските общности, че това не е просто решение на комисията, което е окончателно и не може да се спори или обжалва то. Тоест ще имаме а, и тази възможност и играта ще се развива съгласно всички правила. Госпожа Ханкес задава въпроса за сериозността или фриволния характер на евентуална инициатива. Ние бихме използвали този термин, разбира се, където е абсолютно ясно, че е, има такъв случай. Например, дали, дали някаква рок звезда да стане председател на Европейската комисия или пък нещо, което още е по-лишено от всякаква сериозност и то ще се проличи от самото начало. Няма да се стараем да разтягаме този параметр, така че да блокира а, е, инициативи, които да инак не бих се включили в това определение. А, е, несъмнено е, трябва да ви уверя, че а, и това а, също ще може да се обжалва от а, организаторите. Но е необходим такъв параметр в регламента, инак не може да се гарантира че няма да имате наречените забавни инициативи, които стигат на етапа регистрация и ние създаваме просто една платформа за разпространение на информация. Съгласен, съгласете се с мен, това не е много добра идея. А, е, за софтуера с отворен код съвсем сериозно се, включвам, се изслушват всички коментари и от Европейския парламент, и от е, държавите членки. Организаторите да могат да си свалят този софтуер, който да е а, защитен и сигурен и на базата а, на него да могат да се е, изготви, е, може да се изготви и софтуерната програма за конкретната инициатива. А, ще работим тясно сътрудничество с, с експертите, както вътрешно в комисията, така и на държавите членки, за да се разработват програмни продукти, които да са много сигурни, защитават данните. Госпожо Неделчева, много ви благодаря за вашия доклад, благодаря ви за въпросите. Що се отнася до а, събирането на подписи онлайн? Както казах, ние го включихме като идея, защото според нас трябва да използваме съвременните средства за комуникация. Въвеждаме го също, защото а, събирането на подписи онлайн ще ускори много процеса и според мен това а, по, а, повече се харесва на младежите, когато те искат да участват в демокрацията, те трябва да могат да го правят по начин, който им е привичен. Знаете колко време прекарват пред компютрите, в Фейсбук, в останалите подобни платформи, така че това ще им е много по-бързо и по-приятно и лесно за тях, отколкото събирането на подписи на хартия. Сега, а, за а, това а, за допустимостта Казахте, че в края на краищата само Европейската комисия а, може да прецени дали една инициатива е приемлива или, ако позволите да изкривя английския език, регистрируема, а, защото тя ще носи а, отговорността а, за това. Ще използваме те наречените групи на мъдреците. Те ще ни помогнат да, да а, изчистим тези а, функции. Моите колеги от а, Генералния секретариат ще по, се постараят а, максимално ясно и разбираемо да опишат как ще се формулира Европейската а, гражданска инициатива, как да се регистрира. Това ще е един много добър начин те а, да служат а, на гражданите, да им помогнат за а, гражданската инициатива. Сега за а, това а, какъв а, вид право, наказателно или гражданско се прилага, няма текста, но ви казвам, че всяка държава членка отговаря за организирането на защитата на, държа... на личните данни съгласно националното законодателство. Понеже в някои държави въпросът се урежда от гражданското право, а да е от а, наказателното, затова решихме, че държавите членки най-добре ще преценят по какъв начин ще се решават подобни случаи, какви са санкциите в случай на злоупотреба с лични данни. Какво става след като се съберат подписите? Аз казах, че в регламента ще се разпише задължение на Европейската комисия да представи пред вас в парламента, пред съвета и пред организациите, какво се предлага да се процедира. А, за да може да се изчисти по-добре тази идея, ако искате да се правят, а да се действа, да се работи, ние ще се радваме да се включим, защото имате три възможни сценария. Първо, Организаторите на подписката искат Европейската комисия да изготви законодателно предложение, но ние може и да откажем, защото е възможно всичко да е законосъобразно, но ние а, сме прави да, да преценяваме дали да го направим. Примерно, има инициатива за съкръщаване на отпуска по майчинство. Да, ние имаме прерогативи да го направим, но дали ще решим да го направим или не, това е а, друг въпрос. А, така ще се процедира с резултати от гражданската а, инициатива или пък можем да а, а, излезем с а, а, становище, че ни е нужно още време, за да проучим нещата преди да изготвим законодателно предложение. А, така че може да се работи с резултатите по различен начин, но трябва да ви а, уверя, че а, след като а, се съберат такива големи подписки с толкова а, граждани на Европейския съюз, то това представлява сериозен обществен натиск да се задейства Европейската комисия. Сега по отношение на господин Валенса, негото питаме. Защо да не може да се участва във вътрешни а, конкурси? Ситуацията е такава. Вътрешните е, конкурси. Аз разбира се говоря е така, без никаква възможност да направя точна справка. Е, ако трябва уточнение, ще го направя писменно. Но това са конкурси, които са предлагат за функционери, т.е. за хора, които вече са издържали конкурса, а, че имат е, сертификат, че е, разполагат с необходимите знания за функционер и после минават вече на вътрешните конкурси. А, наетите на граждански договор един вид е, минават пред подобна процедура, но те работят на различни длъжности за външни, но наетите изпълнители. Един от вашите надзорници, колеги, които и, е, работят е, заедно с вас, трябва да са напълно квалифицирани функционери. Т.е. има ограничение, а външните а, е, нещатни сътрудници да участват в тези а, е, конкурси. Прословутия механизъм за заплатите, между другото, също ще му изтече срока и съм сигурен, че ще имаме много интересни дебати по отношение на финансовата перспектива и на наложените от нея промени. Знаете, че регламента за служителите също трябва да се одобрява от Европейския парламент. В момента тече такава процедура по отношение на Европейската служба, служба за външни дейности, така че а, до тогава, докато не се извършат промени, разбира се, регламента за служителите за нас е закон. Но ще се опитам да ви представя по-точен отговор а, писменно. А, и госпожа Алген, една трета от държавите членки. Трудно е даже 6 държави членки да се съберат. Съгласен съм с вас. Също но не бива да забравяме, че 6 държави членки или гражданите от 6 държави членки а, биха а, подсказали идея за законодателство, което ще трябва да се спазва от всичките 27 държави, техните граждани. Ако прага е нисък, ние няма да сме сигурни, че това ясно изразява същината на европейското, което да, във вашия доклад, да, госпожа Кауфман, да, е, за нас в началото още беше една трета. За 16-те години като възрастов прак и а, 18, това, че станат 18, докато нещо се случи, само ще кажа, че много добре познавате Европейския съюз, да. За да се свърши нещо до края, и наистина е нужно известно време. А, за да се превърне нещо в законодателен акт. Ще кажа, че пак ще обсъдим този въпрос с държавите членки в а, а, триалога. И е, съм съгласен също с вас, че е, Европейската комисия няма да е зле да се възползва от е, възможността да повиши своето реноме и популярност. въпросът на госпожа Грюни беше съвсем конкретен информацията, която имаме, е, че този въпрос за правото на движимо за недвижимата собственост не е от нашата компетентност. Сигурно не ви харесва този отговор. Ще се опитам в писмена вид да бъда по-прецизен, защото само това е информацията, с която разполагам. Що се отнася до достъпа до информация? Знаете, че имаме един такъв непрекъснат процес за директивата 1049 за достъп до информация. Знаете там, Европейския парламент настоява да се движат нещата в една посоката, а държавите членки в тотално противоположна и комисията се опитва да ги сближи до такава степен, че на нас ни е много, много трудно да процедираме при положение, че Европейския парламент още не е, е, е разгледал, не е минало на първо четене предложението. Това, което искаме е да се съсредоточим върху достъпа на гражданите до информация, да не се забиваме а, в а, този, тази изключително специфична и много подробна тема за класифицираната информация, защото там се разглеждат нещата по много така, по-конкретен начин. Сега, вчера говорихме за това също. Как да ориентираме гражданите, да им даваме по-добра информация. Обещавам ви, че ние може да го правим заедно с омбудсмана и с вашата комисия, за да ви демонстрираме, че новите портали, които предоставят е, информация и я дават, но може би те не винаги достига. Вчера говорих в кабинета с омбудсмана. Аз трябва да кажа, че доколкото мога да преценя, е, съм много впечатлен от качеството на този портал. Трябва просто да видим как да насърчаваме, да насочваме гражданите да ползват порталите по-често. Господин Хепнер, аз мисля, че отговорих вече за достъпността. Вие също очаквах, участвахте в дебата и знаете, ние заедно търсим отговор. Отговорих за въпроса за а, личните карти, номера, а, ЕГН. А, трябва да намерим начин решението да е приемливо за вас, за нас, за държавите членки. Също така разбирам, че когато става въпрос сроковете за събиране на подписката в писмен вид за едногодишния срок, но не знам че, дали може да се е, прави това разграничение, е, да е различен срока за хартия и за онлайн. А, трябва да го огледаме. И за изслушванията, съгласен съм с вас, трябва да видим как да ги организират. Сега за процедурата за действие в случай на нарушение. Знаете, <laughs> че не сте единствената парламентарна комисия, която се а, интересува много от нарушенията. Когато става въпрос за нарушения в търговската сфера, това е съответно съответната парламентарна комисия и така нататък. Важно е да отчетем за всички нас, че е важно да имаме добро европейско законодателство, то да е надлежно транспонирано, ако не да имаме корективни действия. Затова смятам, че точно в тази част нашето сътрудничество ще се подобрява. доста интензивно водим преговори с, в, в с вашата работна група по рамковото споразумение и аз се надявам да а, повече или по-малко съвсем а, а, съвсем кратки срокове а, идеята да се подкрепи в а, Европейския парламент. Сега имате конкретни предложения за годишното представене на контрола върху европейското законодателство да се предоставя информация от Европейската комисия и по конкретни случаи, ако това е поискано от Европейския парламент, включително зачитайки конфиденциалността. А, това означава, че ще получавате резюме всич, за всички дела, всички случаи, които са в ход по процедура за нарушение. И също така ще можем за отделен казус да ви предоставяме допълнителна информация, ако тя представлява за вас особен интерес. Също времено трябва да зачитаме юриспруденцията и правилата на Европей... Съда на Европейските общности, също и отделните етапи на процедурата за нарушаване на предварителния етап. Комисията, разбира се, се стреми да намери решение на държави, за държавите членки, така, щото да не се пристъпва към същинската процедура за нарушение. Ние а, оказваме един вид натиск, а, чрез който да се зачита европейското законодателство и държавата членка да се поправи преди да преминем а, към такава процедура. Ако, това е, ако не ни се чуе думата при тези предварителни диалози. След това се преминава към конкретното прилагане на различните решения и съм убеден, че това ще го правим и в бъдеще съвместно. Извинявайте много, че толкова пространно, но аз много исках да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Вие трябва да ни извините за това, че ви заляхме с толкова много въпроси. Благо ви благодарим. Можем сега да приключим а, срещата ни с а, господин Шевкович. Благодаря ви. Allora, dopo aver ringraziato il commissario Sefcovic, eh, a questo punto proseguiamo con l'ordine del giorno. E... И така, благодарихме на комисаря Шевкович. Продължаваме с дневния ред, с оглед на измененията, които предприехме. Веднага преминаваме към писмените петиции по точка 10. И особено петицията на Алберто Перино. Става дума за построяването на на железопътна линия между Торино и Лион. След това ще преминем към петицията на Марко Томалино, Пауло Приери. И след това имаме петиция от Ремо Кастаниери и Алберто Пауло Веджио. Първо,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 ще говори от името на Алберто Перино. Може ли някой да им помогне?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 имаше някои технически трудности, но ги разрешихме. Първо бих е, изчел няколко благодарствени думи. Да, добре, но във ваш интерес е да сте малко по-кратък, защото иначе няма да успеем, казва председателката, да успеем да вземем решение днес тук. И така, благодаря на всички членове на Европейския парламент и от името на гражданите. А, а, затова искам да представя петицията срещу построяването на високоскоростна железопътна линия Торино-Лион. Става дума за предоставянето на информация за настоящата социална и политическа ситуация свързана с построяването на отсечката. Бихме искали да представим на, петиция, на комисията по петициите няколко документа и да информираме за разходите. Първо една информация от пощ характер. Италианските граждани, които са връчили а, петиции в Европейския парламент между 2003 и 2008 година, се надяват да се вземат мерки, така че тези петиции не просто да се четат, а наистина да се вземе решение по тях и то незабавно с оглед на политическата отговорност на Съюза. Комисията по петициите не бива да се ограничава върху а, говорителя на Европейския съюз. Европейския парламент би трябвало да може да вземе автономна позиция и мисля, че сме цитирали достатъчно връзки с правата на гражданите. Надявам се комисията по петициите да вземе отношение по този въпрос, по отношение също така на независимата научна експертна оценка или мнения, така че да се даде отговор на тези петиции, така както е записано това е в съответното писмо. Ние искаме един политическа регламентация, да се гарантират нещата в тази област и интересите на гражданите да бъдат представени. Благодарим ви за вниманието. Сега бих желал да изчета отговора на Синко Перино връзка с този високоскоростен влак между Торино и Лион. Ние се противопоставяме на а, този голям а, строителен проект. При няколко години се появи желанието за свързването на тези два града през долината Суза е, и бе построена магистрала. Е, по този начин е, значително бе нарушено качеството на живот на гражданите в този регион. Очаква се с строежа, с този нов строителен проект и строежа на железопътната отсечка за 20 до 30 години допълнително да се наруши качеството на живот, нивото на шума, замърсяването на въздуха и така нататък в региона. Около 30 000 граждани са засегнати. От това между Торино и Лион има 8 тома подписи на граждани, и а, това са все хора, които се обявяват срещу тези строителни мерки. Проектът е публично достояние. Що се отнася до националното третиране на въпроса, все още нищо не се е случило. Не е представен дори а, предварителния проект както от екологична гледна точка, така и от економическа гледна точка проектът е безполезен, безсмислен. Италианското правителство направи, или по-скоро обеща много, но не направи нищо. На 17 септември имаше среща с Коп Индустрия от Пиемонт и с членове на Европейския парламент. Между другото и с а, а, други представители. И бе казано, че когато става дума за тези конкретни е, средства, тези милиони, ще се стигне до забавяне. И не е възможно да се мълчи, ако по време на криза трябва да се похарчат толкова много пари. хората, живеещи в долината, се обявиха против този проект. установи се, че заболеваемостта в района ще се увеличи с а, 10%. Азбеста, който така или иначе вече а, го има в региона, също ще се увеличи с този проект. и е, това допълнително ще влуши здравето на хората. Използването на азбест е забранено в зоната на тунела. Ние е, имаме документ с а, е, а, съответното проучване за въздействието върху околната среда и аспектите върху околната среда, ОВОз. Казва се също така, че водните а, маси, а, нивото на подпочвените води е твърде високо, за да се позволи да се допусне изобщо построяването на такъв тунел и има достатъчно геологически основания с оглед на геологичната структура на долината Суза, така че да е недопустимо построяването на този тунел. Очаква се щетите да възлязат на около 140 милиона евро. С оглед на е, прогнозираните разходи, тази мярка е не може да бъде подкрепена. Транспорта на стоки значително а, се намали през последните години стокообменът и разходите така че разходите не могат да се а, споделят от гражданите на региона.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 mi sembra giù, ok, grazie. Buongiorno a tutti. Questa... Добър ден. Тази петиция касае липсата на съгласие от страна на местните власти и хората по отношение на цялата предварителна фаза на проекта, а по настоящем и а, по отношение на самия проект. Има факти, които показват, че проектът е неразумен и безсмислен. Първата оценка е на обсерваторията от Лион, е, но трябва да ви кажа, че тази оценка е, не е представителна и вие можете да го видите на този слайд, защото се представят само две от тези е, зони, но има редица други органи, които изобщо не са представени. Всъщност червената и зелената линия ви показва отсечката. Виждате, всички тези зони не са представени. Редица хора в миналото участваха в кампания срещу това трасе и ние имаме решение на десетки региони, които са против. В червената зона всички местни власти заявиха, че са против проекта. И можете да видите, че има наистина различие между това, което казва обсерваторията и реалността. И накрая, ето един документ, който се цитира от този от тази комисия. Става дума за едно обобщение на председателят. Виждате, че той е единствения подписал документа, а има същевременно толкова много хора, които са протестирали. Става дума за едно споразумение, което трябва да бъде подписано от всички засегнати страни Днес преди обяд получихме документ, който наричаме Брюкселско споразумение, който критикува а, цялото, целият проект, финансирането, в него се казва, че комисията по петициите вече е подкрепила този план, този проект. Това разбира се не е вярно. Има още един аспект, който е важен. Той касае липсата на а, съгласие на местните хора. Има три основни точки. Тези хора провеждат кампания от 20 години. Обсерваторията отказва да предостави а, информация и в резултат на това а, ця, целият регион е много воинствено настроен. Както ви казах, хората от 20 години провеждат кампания против тази отсечка, която ще има катастрофал, катастрофално въздействие върху околната среда. Хората, които живеят около Торино, около Лион, участват в множество информационни срещи, които критикуват този план а факта, че Европейския съюз го финансира, е също нещо, което се критикува. От 20 години се отправят оплаквания и към Олаф. Десетки хиляди протестанти участват от 20 години в тази кампания но обсерваторията се отка... отказва да предостави информация и това е много сериозен въпрос. Искаме да привлечем вниманието върх... върху това. Едно от най-сериозните неща е, че обсерваторията отказва да информира гражданите. Няма управление, ако погледнете член едно на АГОС, конвенцията ратифицирана от италианската държава, хората трябва да бъдат информирани. Но ако погледнете решението на съда, в него се вижда, че на хората трябва да бъде предоставен достъп до екологична информация. Това решение на съда също се е, нарушава. Можете да видите от лявата страна на първата страница вие виждате решението на, на местния административен съд в Пиемонт, обсерваторията а, бе отказала достъп на хората и затова те сезираха административния съд, а, който а, постанови решение срещу обсерваторията, постановявайки, че тя трябва да предостави достъп до информацията а, на хората. Това е решение от юли 2008 година, но обсерваторията не го е уважила до този момент. Дясната страна, виждате също нещо друго, като решение, което също не е изпълнено. Ние искаме да имаме възможност да упражним своите права и затова искаме да привлечем вниманието ви. Това е много сериозно, много сериозно, че обсерваторията не спазва решение на съда, по-конкретно на административен съд ние изредихме всички причини, поради които ние сме срещу това. Аргументите, които а, а, обосновават проекта, са много а, слаби и неубедителни, не само от екологична, но и от економическа гледна точка. И хората наистина не знаят как, по какъв начин ще бъдат похарчени европейските пари. Съвсем случайно, ще ви дам един пример, че ние научихме за документи, удостоверяващи начина по който съответната компания е платила на друга компания, за да оцени а, земята и много пари са били похарчени също така. Това е една огромна сума пари, която е дадена за а, вещ за експертиза. Ние съобщихме на Олаф този факт и се опитваме да предоставим тези документи на прокуратурата в Италия. Милиони евро бяха похарчени а, за този трансграничен път и можем да докажем, че 36 хиляди евро са похарчени от полицията, за да пази района. Ние искаме да се каже на хората от долината, че тези 671 хиляди и 800 евро нямат да бъдат похарчени. Искаме те да бъдат замразени, докато не се проведе съответното разследване от Европейския съюз. Както виждате, раз, начина по който се разходват средствата е таен и ние дори подозираме, че става дума за измамни действия в това отношение. Сега нека да чуем комисията. Uh, well, thank you, uh, Mrs. President, for uh, giving the Commission the floor. Um, uh, Благодаря, госпожо председател. Комисията междувременно вече е изразила отношението си към тази петиция. Проекта, за който става дума, бе идентифициран от Комисията, съвета и парламента като приоритетен проект. Не само първоначално, след това и трите институции потвърдиха становището си, че става дума за приоритетен проект. В някои от районите, е, най-вече в областта на Алпите, се наложи в последствие да се промени първоначалният замисъл, тъй като става дума за защитени области, за много чувствителни области, за които не е подходящо изграждането на трасето, така както то бе предвидено предварително. Така че от италианска, от е, австрийска страна все още се работи по новото трасе в резултат на настъпилите промени. Но все още не можем да е, осъществим движение по тази високоскоростна отсечка. Европейският парламент получи петицията през 2005 година. Парламента в свой доклад на практика подкрепи необходимостта от прехвърляне на транспорта от шосейната мрежа към железопътната мрежа с оглед на опазване на околната среда. Но същевременно, междувременно вече бяха установени и неблагоприятните въздействия на железопътната отсечка в част от проекта. Утре ще има заседание на а, така, съвместната група и ще видим как можем да подобрим като цяло проекта. Финансирането изглежда така. Подготовителните работи и финансирането на изследването а, с, са задължения на френската страна. Ще видим какви са екологичните проблеми и как ще се справим с тях? Можем ли да ги отстраним? Много силна е критиката по отношение на експертните групи, но те работят много усилено от 2006 година. Общините желаяха също да участват в е, този орган всички общини в засегнатите региони бяха поканени. Също време имаше и организирани протести във връзка с изграждането на тунела. Ние се опитахме, естествено, да се съобразим с една голяма част от тревогите на гражданите и да ги разсеем като имаме предвид, че по-голямата част от населението в съсегнатите региони всъщност подкрепяха проекта. 92 сондажа бяха ще бъдат направени до края на тази година, за да проучим цялата територия, за която става дума. Има ли колеги, които биха желали да вземат думата по тази петиция? Колегата Халке. Sorry, sorry. Yeah. I'm really tired now. <laughs> Поуморих се вече. Питах се и продължавам да се питам за някои неща. Затова ще попитам комисията. Когато описвахте е, тези стари отсечки, се сетих, че навсякъде има такива стари отсечки, които трябва да бъдат модернизирани и проблемите да се отстранят. Всъщност, модернизацията, разширяването и така, преструктурирането на старите отсечки и трасета всъщност е нещо, което много по-малко пречи на гражданите, отколкото изграждането на един съвсем нов инфраструктурен проект, да кажем като строежа на този тунел. Естествено, че има хора, които очевидно имат полза от изграждането на нови съоръжения. Но когато няма осъществен овоз, е, винаги се появяват и проблеми. Това е една безкрайна, дълга, вечна история, бих казала. Ние се занимаваме много давна в Европейския парламент с подобни проблеми. Трябва да си дадем сметка, че винаги трябва да се извършва у вас. И аз се питам, именно на фона на всичко това, което казах. Защо всъщност не модернизираме старите линии, старите отсечки? Може би ще си спестим една голяма част от тревогите и проблемите, които имаме сега. Не е задължително непременно да бъде много-много високоскоростна отсечката. Може да бъде и малко по-малко високоскоростна и пак да служи. Добре. Колегата Канчиян. Става дума за една много важна петиция. И струва ми се, нещата опират и до прозрачността при провеждането на конкурса, и до спазването на нормите, и до е, най-добрата практика. Тези важни аспекти е, трябва да се прецизират. Става дума за практическото спазване и прилагане на тези принципи. А да се блокира един коридор, транспортен коридор, който е от е, основно значение за Европа, е нещо много сериозно и затова би трябвало да помислим много сериозно по този въпрос. Комисията по транспорта е твърдо убедена, че движението трябва да се прехвърли от е, пътищата, автомобилния транспорт към железопътния транспорт. Да, също време имаме един транспортен коридор ПП-6 в е, посока изток-запад и продължението му се блокира, е, или по-скоро новата част се блокира, просто защото няма достатъчно съгласие по въпроса как да се продължи работата по този проект. Ние не би трябвало да участваме в блокирането на този коридор. Поне на мен така ми се струва много е важно да осъществим тази, този проект за високоскоростно движение по ЖП линията по този коридор. За нас високоскоростните ЖП отсечки са изключително важни. Коридорът или оста е изключително важна. Тук отваряме една скоба, може би чисто егоистични са съображенията ми, но ние желаем да уредим, да отстраним проблемите в транспорта, защото именно по тази отсечка, защото инак Европа просто ще бъде остане изолирана, така да се каже, откъсната от много важни части на континента и други континенти. Така че е, е абсолютно необходимо да се постараем да осигурим възможно най-добри технически условия, тъй че да се запази основната ОС ПП6 да не се блокира и да е, решим по най-благоприятен начин проблема. Има ли други изказвания? Аз, е, обръщайки се към комисията, ще добавя нещо. Госпожа Пренс е, не добави нищо ново към отговорите на комисията, които сме получавали и преди това, септември 2009, имам предвид най-вече. Така че, очевидно няма нова информация. През 2009 година комисията приема, съгласно отговора, който сме получили, че редица аспекти са проучени във връзка с изграждането на тунела. В рамките на процедурата с консултации. През септември 2009 година обаче все още не е на лице извършен ОВОз. И този ОВОз като че ли и днес все още не е приключил, тъй като не става дума за него. Никой не го споменава. Нямаме отговор от глед... за вносителите на петицията във връзка с обсерваторията. От 2006 година до днес се водят разговори за обсерваторията, но още не е ясно кой ще участва, как ще бъде съставена тази обсерватория. Социалната основа не е на лице. Тоест, блокирането на средствата е свързано с проверката на, на, на провеждането на процедурата съгласно установения ред или става дума за някакви други причини? Благодаря. Ще отговоря първо на вашия въпрос. А фактът, че от 2009 година от тогавашния отговор на комисията нямаме друга информация, е, се дължи на факта, че на място в Италия нищо не се, по-особено не се е случило всъщност не е почнал целият този процес на ОВОС, защото не е дадено разрешително <clears throat> за извършване на първоначалният процес за изправене на трасето а, в Талия. Що се отнася до позицията на обсерваторията? Всички общности през чиято територия ще мине линията, са поканени да присъстват на седмичните заседания заедно с представители на съответните дирекции на железопътния транспорт и регионалните органи. Разбира се, желателно е те да участват но някои от общностите решиха да не, се, е, да не, бъдат, да не изпратят своя представител. Ще отговоря частично и на госпожа Окен, преди да дам думата на колегата ми от околна среда. За старата линия. Тунелът не се а, е, ремонтира, за да се а, е, осигури пропусквателност за по-големи вагони но това не решава въпроса с наклона. Трябва да има два или три локомотива, за да качват вагоните там. Зимата много често линията изобщо не може да се използва поради метеорологичните условия. Тоест не помага за транспорта, за превоза и е абсолютно е, не може да се разчита на нея. Така мога да отговоря на двата въпроса и давам думата на колегата от околната среда. Благодаря, аз съм тук всъщност за следващата пети... петиция, но ще се изкажа и за тази, защото ситуацията е еднаква. Всъщност, директивата за ОВОз е урежда процедурата, а не материалната част. Т.е. има една процедура и след като тя протече, се взима решение. Двете неща не са е, в едно. Ако някой иска в пияца вон, на пияца Вона в е, Рим да построи а, ядрена електроцентрала, а, може да започне процедура, въпреки че идеята е ужасна, защото това са две неща. Процедурата е една, решението дали да стане или не са други. Е, е, е, единайста, като, единайста та петиция се отнася до Словения. Има също и подобни петиции за други държави. И уместно бе това, което чухме от вносителите на петицията. Комисията наистина следва на процеса, за да е сигурна, че е, се спазва процедурата. Благодаря ви за въпросите. Е, Имате само една минута. Не, моля да изчакате един момент. Може би колегата. Може ли едно питане, накратко, в тази връзка? Според мен може да сте прави, че овосът директивата за ОВОз е едно нищо в този случай по същество. Но ние се връщаме към този процес не веднъж. А, и ако комисията всеки път ни отговаря, ние си гледаме работата, просто какъв е смисъла? малко съм шокирана. Искрено се надявам комисията да отчете, че самата процедура също има някаква цел, а не да се каже това е страшно, това не е страшно. А, инак а, а, това е просто прахосване на пари или поне прахосване на доверието на а, гражданите, ако нас не ни интересува какво всъщност е, какъв е изхода от това, тази оценка на въздействието. Благодаря. Тази година белязваме 25 години от приемането на директивата. Имаме в Лювен голямо честване под белгийското председателство. Това е уникална директива ОВОС, защото дава възможност за участие на гражданите, на гражданското общество. Абсолютно сте прави. Комисията си дава сметка за някои слабости. Искаме директивата да е по-силна, но трябва да се образяваме с реалността. Ние работим заедно с съвета и с парламента и трудно се променят нещата. Та, тази директива е на 25 години. Дайте да видим дали може да засилим нейна, нейната нормативна а, стойност в бъдеще. Заповядайте. Благодаря съвсем накратко. Един отговор на по въпроса капацитета на сега същата линия. А, за превоза на стоки, половината от стокооборота между Франция и Италия, половината на това, което беше преди 20 години. 5 милиона тона. Това не може да се спори. И просто е смешно да се говори, че няма достатъчно капацитет. Това са 5 милиона тона. А, достатъчно внушителна а, Това е една трета от капацитета и на линията. И не го казваме ние, италианското ЖП го казва. Сега говорим за размерите на тунела. Те са, определя... Те са определени във Франция. Напълно погрешно би било да се казва обаче, че няма капацитет за превоз на стоки. Сега за обсерваторията. Исках да ви покажа преди малко. Самия факт, че сме тук, събрали сме се и говорим за спиране на финансиране, не означава, че трябва да се съгласите с нас. И така, макар че до януари 2010 година местните органи на управление не бяха поканени да се включат в обсерваторията, сега има тази възможност. Но от друга страна, факта, че местните органи са представени там в обсерваторията, това не означава, че обсерваторията се съгласява с становището на местните власти. Същото е, че ние сме тук, вие не сте съгласни с нашите думи. И така, обсерваторията няма подкрепа. Просто а, има едно присъствие, едно разписване. Давам ви пример а, с, с един документ, подписан от председателя на обсерваторията, но не и от местните власти. А всяко споразумение трябва да се подпише от всички страни по споразумението. Няма смисъл да. А, ами, доказвате обратното. Ако някой седи на една маса с някого и преговаря, това не означава, че са на едно мнение. Така че вие може да си държите на обсерваторията и 90% или 80, 70, 50% от местните власти да са се подписали добре. Но ако имате едно лице, е, един лист хартия и само с един подпис, и никой друг да не се е подписвал, това не, това не отразява реално какво става по местата. Ние имаме документи, донесли сме ги, искаме хората да ни покажат документи и с тях да обосноват идеите си. Ние донесахме документа от Пракатина. Видяхте го, има подпис само на председателя на обсерваторията. Ние искаме хората, които са които твърдят, че местните власти са съгласни с обсерваторията, донесете ни подписите на местните власти, дори да са само 50% от тях. И ще се съгласим с вас. Благодаря. Благодаря. Предвид на непълния отговор, който се получи от комисията, боя се, че не можем да направим друго, освен да оставим тази петиция отворена. Пак години вече говорим за това. И така оставаме висяща. Има заявления, направени от жълбоподателите. Е, има липса на важни документи, както каза комисията, така че, що с нас от нас, ние все още изпитваме съмнения за това, че е, комисията се процедира както трябва и така. Оставяме въпроса отворен. Ще чакаме отговор от комисията за приключването на процедурата и удостоверяването от Италия, което, доколкото разбирам, сега не е на лице. Ако са съгласни колегите, можем да приключим разговора по тази петиция, защото тя остава отворена. Искам да благодаря на жалбовносителите и да преминем към следващата петиция. Искам да ви благодаря, но понеже не можахме да прочетем и петте си отговор на петте въпроса, аз ви ги предоставих в писмен вид. Разбира се, можете да ги намерите и на нашата веб страница, така че ще ги изпратя на всички депутати, които са членове на трите парламентарни комисии. Петиции, транспорти, енергетика и всички можете да ги прочетете. Те са на сайта. Искам лично да благодаря всички вас за това, че бяхте така о, а, готови да откликнете на нашия въпрос, изобщо на въпросите на демокрацията и се надяваме да се реши въпроса в бъдеще. Благодаря много на, на, за вниманието ви. сега ви предоставяме документацията. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващата петиция 2007 900 от Жан Карло Пастаруто от името на комитет комитета Банария Арса, НОТАФ и други комитети се противопоставят коридор номер 5. А, днес вносителят на петицията не присъства, а извинете, от документацията това не беше видно. Давам ви думата на господин Джан Карло Паструти. Deputy asked for ha bisogno necessariamente del supporto può iniziare magari mentre No, io chiedevo al signor Pastor Rutte se può iniziare magari il suo intervento. Господин Пасторути, желая ли се пак да започне или се нуждаете от подкрепата на вашите колеги? Времето ни е малко и след 20 минути трябва да приключа. Добре. Започвайте. Техникът ще дойде скоро. Добър ден, дами и господа, уважаеми депутати. Първо искам да ви благодаря най-сърдечно за това, че имаме възможност да разясним тук причините крищи се зад нашата петиция. Преди да премина в детайл, бих желала да подчертая. Защо бе толкова трудно а, да а, ставим петицията? Вчера приятели от Суза ни съобщиха, че тяхната петиция ще бъде а, презентирана едновременно с нашата. И тъй като едва вчера научихме, нямахме възможност да донесем важни документи, но с удоволствие можем да ви ги предоставим допълнително. В нашата петиция става дума за коридор 5, Триест е, Дивака. Ние сме убедени, че това трасе е безсмислено. Още повече получихме потвърждение, поради това, че в началото на тази година бяха преустановени съответните дейности и се установи, че Триест изобщо не е по линията на този коридор. Ако бяхме информирани своевременно, Европейския съюз нямаше да харчи пари по проект, който не съществува. Ние не знаем какви средства са похарчени там, но един регионален политик, господин Дирикарди, винаги е, защитаваше финансовите аспекти. Нека да обърна внимание на анализа на настоящата ситуация. Що се отнася до високоскоростната отсечка Венеция Триест и тази трансгранична отсечка е част от другата. В провинция Венеция има редица е, кметове, които е, казаха, че биха искали да имат собствени железопътни отсечки до крайбрежието. Все още не, са, не е определен маршрута, не е определено трасето. Най-вероятно трасето ще върви паралелно на магистралата, което означава, че на всеки 20-30 км ще има гара. Тоест, това със сигурност няма как да бъде високоскоростна отсечка. Освен от Порто Гладо Диронти, това е трасе, за което все още не е разговаряно с всички общини. А във всеки случай, междувременно текат редица процедури по отчуждаване на терени, без каквито и да е, без да е на лице разрешително за последващия строеж. Тоест, първоначалните изисквания на комисията се изпълняват. Изисквания, които трябваше да се изпълни до 31.12.2012. Триест дивача е една от отсечките, която ще има много тунели. Очаква се да има много проблеми, много щети във връзка с геологичната структура на региона, карстовите пещери, става дума за карстовата проблематика, няма яснота по въпроса, има регионални особености, които са същите като при трасето Триест-Ивака. Освен това, има редица пещери по тази отсечка. 2 квадратни километра а, общо е дължината на пещерите. И строителните инженери многократно са посочвали, че така или иначе високоскоростни отсечки не са необходими в този регион, няма търсене на такива влакове и връзки и а, старата връзка за сега е абсолютно достатъчна за транспорт на всякакви стоки а, и а, услуги в този регион. Господин Рикарди, е един регионален политик, вече състави план, който съдържа сведения за това, кога трябва да започнат дейностите, именно след няколко години. Сравнително трудно е да се разбере защо се процедира по този начин, защо един такъв проект, проект от, с такъв размер, с а, множество километри, тунели през карстови пещери, който ще струва милиони евро, а, и който минава паралелно до а, магистралата, просто за да а, обслужва два товарни влака. Не става дума за а, липса на инфраструктура в случая. Инфраструктура има в този регион на Италия. Високоскоростни отсечки не са необходими. Това, от което ние се нуждаем е по-добра организация на местната железопътна система. Нуждаем се от модерни локомотиви, вагони, т.е. подвижен състав, същевременно модерна модерни релси и по-голяма сигурност. Ние не искаме европейските пари да се харчат за железопътна инфраструктура, която в крайна сметка само ще вреди на околната ни среда, Още повече, че природата там е уникална, изключително красива и а, този проект ще разруши а, невъзвратимо екоструктурата там. Много проблеми ще възникнат, а, ще бъде а, нанесен удари на еврото. Видяхме какво стана в а, Гърция. Има препоръка от парламента и от съвета от 2008 година там се изисква да се установят критерии за провеждането на подобни строителни мерки. Тук трябва да се вземе предвид и потенциалната рентабилност. И от комисията се иска да не пренебрегва тези неща. Това е скандал, че се ангажират само регионални органи, но не и общински. Липсва прозрачност липсва яснота. Всички организации потвърдиха това. Благодаря. Представителката на комисията или представителите на комисията иска да добавят нещо. Grazie. Uh, non ha molto aggiungere uh, to what I said before. Няма какво да добавя. Комисията получи информация през април 2010, преди това 2007 по тази петиция. Освен това, на 1 октомври 2007 изпратихме писмо до вносителя, защото той беше пратил и копие до различни члена на комисията, след което отговорихме и на парламентарната комисия. 2008 година имахме позиция, която изпратихме тук. Няма данни за нарушение на европейското екологично законодателство на база на предоставената ни информация. Освен това, няма разрешение или съгласие за е, строителство на, трите, на никой от трите участъка. както казах, директивата на Европейския съюз не е по материалната част, а е по процесуалната и а, е, в такъв случай не може да се а, е, говори за нейното нарушаване в този случай. Овоз винаги се изисква и затова смятаме, че а, е, една или три оценки а, на от въздействието трябва да се извършат за трите от, от сечки и да се види след това дали се а, спазват нейните изисквания, както и конвенцията ЕСПО, която въжи и е за Словения и за Италия като държави членки. Директивата не изисква да се прави економически или социален анализ на рентабилността, защото това е екологична директива. Що се отнася до въздействието върху Натура 2000 отношение на карстовите образования. Това също трябва да е обект на оценка съгласно директивата за местообитанията. А, понеже имам колеги от други е, дирекции с мен, искам да кажа, че всички финансирания чрез а, а, структурните фондове или по транспортните мрежи трябва да зачитат европейското законодателство. Не са харчени обаче европейски средства за линията Триесте Дивача, освен за някои дребни проучвания. И трябва да се установи на място, но ние не можем да направим това от комисията, защото това е извън нашите правомощия съгласно а, договора. Благодаря. Grazie. Il collega Canciano ha chiesto la parola. Благодаря. Господин Кантиан, а, аз живея в, в Кантиняно, което е много близо до региона и когато ми дадахте тази брошурка, като влязах, много се изненадах, защото това трябваше уж да е, е виждането на гражданите е трудно сега, защото а, говоря от името на някои гран, а, граждани един вид, а не за всички. А, аз говоря поне от името на някои граждани. Поне 1500 души. А, ние всички сме поели ангажименти пред избирателите. Искаме да си свършим работата по най-добрия възможен начин но мисля, че без логика няма да стигнем далеч. Не знам дали това е характерно само за Италия или се среща и навсякъде другаде в Европа и по света. Ние сме по-особени италианците. Хората се карат, водят кампании, борят се да накарат Европа да помогне на Италия, а други казват, ние пък не искаме изобщо е, Европа. Е, една стъпка напред, една назад. Както и да е, аз съм убеден в това, което казах за прозрачността и опазването на околната среда. Разбира се, ние трябва да правим тия неща, но моята роля тук е да се да работя за реализация на коридор номер 5. Не трябва да се разглеждат нещата само от тази тясна местна гледна точка. Сега какво? Ще спрем цялото ЖП трасе Заради местно, местна опозиция. Трябва да разглеждаме економиката на бъдещето и да се стремим да намираме най-добрите възможни местни решения – този, това трасе Триест Дивача отдавна се дебатира, а ние се стремим да координираме всичко това и да намерим една общност на вижданията. А между различните страни месеци, години може да е необходимо за намирането на такова виждане. Може би не всички да са доволни, защото никога не може всички да се съгласят с нещо. Проектът плана за проекта все още не е разработен до край. И аз съм сигурен, че ще се зачитат екологичните норми и изобщо не би било възможно да се изгражда тази линия, ако не се е, следват законните разпоредби. Аз не бих искал да стане това. Що се отнася за е, рентабилността? Имаше доклад е, от региона Фиори. Условията сега са още по-добри, така че ще има такъв анализ на рентабилността. Говореше се за трасе през Венето. Аз не съм виждал документацията, но поканих комисаря Бринкхорст да дойде в Триесте. Той се срещна с администрацията на Венето и Фриоли и ми казаха, че те ще се постараят да намерят максимално удовлетворяващо решение. Не може да се говори само за това, дали да се е, построи трасето по-голяма височина или по-ниска или паралелно на сегашното. Не може да се критикува решение, което все още не ни е известно. Надявам се, скоро ще има план, но аз смятам, че е, задачата е да се намери такова решение, което да нарушава минимално природата и да струва също минимално и да е полезно и да се използва е, от максимално много хора. Надявам се, че е, добросъвестно хората ще работят а, заедно и ще свършат работа. Как може да критикувате нещо, за което не знаете нищо? Още няма план, няма предпроектни проучвания. Дайте да изчакаме плана и тогава дайте да го анализираме. Accettato е е, in maniera che possa essere il migliore possibile. Местната администрация вече е подписала документите, така че аз се надявам, че в скоро време ще постигнем резултат. Ако не успеем, да преодолеем неяснотите, включително и в отговорите, няма да намерим възможно най-доброто решение за осъществяване на коридора ПП6. И когато познавам ситуацията по-добре, ще мога и по-добре да се произнеса. Колегата Я. Изправени сме пред проблема да оценим проект, който още не е планиран и при който все още предстои провеждането на ОВОС. Затова ще се обърна с молба към вносителите на петицията и към комисията да осъществят прозрачност, да гарантират провеждането на ОВОС да включат е, в пълна степен всички засегнати лица, да обяснят какво ще е въздействието върху околната среда, как ще, какво ще бъде въздействието върху живота на хората и качеството на живота им. И след това вече, ако има наистина съмнения, е, които не са разчистени, ще трябва да се опитаме да отстраним неблагоприятното въздействие. Ние трябва да продължим да наблюдаваме процесите. Планирането, както казах, предстои. То сега започва. И е, при наличие на прозрачност, е, съгласно европейското законодателство, вече е, в случай, че има нарушение на правната уредба, ще се обърнем отново към комисията. От наша гледна точка, мисля, че е много трудно да се произнесем с препоръка на този етап, след като няма никаква възможност да се запознаем с е, плановете на проекта. Те още не са изготвени. Трисът секунди за отговор. Не, добре, една минута. Това беше провокативно изказване, естествено, с 30 секунди. Една минута. Моля, включете микрофона, ако работи. Да, би било уместно да уточним някои неща. Мнозинството на гражданите не е против, не се е произнесло все още против проекта. Но ако има аргументи и основания които надхвърлят, така да се каже, обхвата на това начинание. Става дума за 30 милиарда евро, това не бива да се забравя, във връзка с изграждането на тази високоскоростна отсечка в Италия. А на всичко отгоре ставаше в конкретния случай въпрос само за 200 км. Има редица специалисти, които проучват е, въздействието върху околната среда. И ако отсечката наистина се оцени като неблагоприятна за околната среда, не само в частта Триестивача, но и в другата част е, до Торин, но то тогава редица проучвания които, и изследвания, които са осъществени от е, много, много експерти, очевидно е, трябва да се подложат на съмнение. Под съмнение. Така. Ние Е, естествено се ползваме от земята е, в нашата държава, но е, ние се отнасяме с добросъвестност към тази земя. Когато се ползваме от земята, за да изграждаме определени трасета, то е пак в името на населението, което живее върху тази земя, на тази територия. Има Изслушахме, извинете, изслушахме множество изказвания, които показват е, голямата тревога на участниците в това заседание във връзка с определени колебания и съмнения. Какво би казала комисията във връзка с е, евентуални нарушения на правната уредба в областта на околната среда. Комисията очевидно не е в състояние да представи становище по този въпрос. Нищо повече не можем да добавим. Така че нищо не можем и да направим в момента. Ако колегите са съгласни, бихме могли да изпратим писмо до местните власти и да ги приканим, колкото е възможно по- активно да участват е, в е, целият този процес, така че да се постигне не само необходимата прозрачност, но и е, максимална демократичност на процеса. Ако колегите са съгласни, ще действаме по този начин. А в момента, в който се появят вече конкретни елементи, конкретна информация, естествено вносителят ще има възможност да се произнесе по състоянието към момента. А сега преминаваме към следващата петиция, внесена от Евелин Шлюега с австрийско гражданство от името на инициатива Лейм Сверта Свиптай относно съпротива срещу изграждането на основния тунел Бренер Господин Латър има думата. Ще ви задам следния въпрос. Европейската комисия има ли правото да е, използва средствата на данакоплаците, така че те да нанасят е, вреда на околната среда? Става дума за една отсечка от 300 км тунела Бренер – като периода за изграждането на тази отсечка е 20 години. Това ще представлява огромна тежест за Австрия и за Италия. Съгласно калкулациите на австрийската сметна палата една много малка частичка от е, този тунел между Австрия и Италия ще струва 24 милиарда евро. А това е огромна сума за една малка страна като Австрия. Задаваме въпроса, спазен ли е член 171 от е, договора, извършени ли са проверките. Този въпрос бе зададен и в е, писмен вид на комисията. Отговори ни се, че такава проверка е направена още преди доста време. През 2009 година във всеки случай в е, цитирания от комисията доклад е записано, че се призовават различните групи по интереси да изяснат е, заедно с групата, която отговаря за финансирането на проекта, неясните въпроси. През 2010 година Италианската сметна палата е установила, че и 20% от е, тунела Бренер не могат, дори и 20% не могат да се поемат е, е, от италианската страна. Австрия продължава да проучва въпроса, няма окончателно решение. Почти 1 милиард евро вече са осигурени от Европейския съюз. Те би трябвало да се изразходват до 2013 година за този проект. В Австрия няма нито един гражданин, който да подкрепя този проект. Настроението е много критично. Има дори слухове, че една голяма част от така, средствата ще се използват е, за е, други цели, свързани с електроснабдяване, водоснабдяване и така нататък. Пет Кокс потвърди тази е, информация, която за сега е неофициална. Казах сухове. Комисията може ли да си позволи да е, предостави тези средства, при положение, че са налице толкова много съмнения толкова много критични бележки към тунела. Наистина е проблематично при положение, че всички е, високо оценени макроекономисти и еколози, които се произнесоха до този момент по е, изграждането на тунела Бренер между Италия и Австрия твърдят, че от е, гледна точка на националните економики е, ще има повече вреда, отколкото полза. Така че анализът е, разходи, ползи трябва на всяка цена да бъде осъществен. Германия настоява за това. Този анализ ще струва също доста но а, проектът ще струва много повече. И независимо от а, всичко, което казах а, до този момент, трябва да кажа, че а, е, по ЖП релсите се движат една голяма част от а, товаропотоците, така че едва ли тунелът е толкова необходим. А, италианската страна във всеки случай не може да предложи е, така, международна връзка е, от своя страна, не може да предложи и финансиране. Е, много по-необходимо, отколкото тези огромни инвестиции за тунела Бренер, е, инвестирането на, може би, малко по-малки суми в е, модернизирането на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура, която да е, замести така запланования проект. Диалогът с гражданите е много важен инструмент, така че е, проектът да бъде проверен много щателно, да бъде оценен от гледна точка на економиката, от гледна точка на околната среда и да е, се заложи най-вече на резултатите на ОВОС. Вместо да се спазват планове, които отдавна са изготвени и вече е, са загубили меродавност, би трябвало да действаме съгласно съвременните норми и изисквания. Освен това, изграждането на тунела Бренер ще направи излишни железопътните линии, които свързват е, страните по тази отсечка. Най-вероятно е, от италианска гледна точка през следващите години ще стане ясно, че този тунел всъщност вече няма приоритетно значение, така че е, пледирам е, Комисията по петициите и Европейската комисия да премислят това решение, да преценят дали е уместно изразходването на тези огромни суми. Е, още веднъж повтарям, комисията би трябвало да е, настоява за изготвянето на ОВОС, да направи необходимото и освен това да помисли най-вече за е, мненията на много високо ценени меродавни експерти за това, че вредите върху околната среда и националната економика като цяло ще бъде много по-голяма, отколкото ползата. Важно е, когато говорим за трансграничните мрежи, да изграждаме наистина полезни трансгранични мрежи. Тен 10 трябва да бъде подложен на преоценка да дадем думата на комисията. Благодаря. Мисля, че не искате да ви представям проект номер едно. Всички го познавате толкова десетилетие. вече говорим за тунела Бренер. Имаме 2 милиона камиона, които минават през прохода. Имаше желание на населението да се промени вида транспорта и да се прокара ЖП линия. Така възникна този проект. Той беше одобрен от парламента и от съвета 94-96, след това 2004 беше препотвърден и от парламента. Сега, толкова години минаха, от последното решение през 2004 минаха 6 години проектът вече е готов и може да се премине към строителство. За този проект, госпожо председател, вече имаше ОВОз, имаше дълъг процес на консултации, на оптимизиране на проекта, подробни отговори от комисията. Мисля, че нещата са ясни. Аз също съм бил на изслушванията, имаме, имал съм заседания с различни страни, поддържащи и опоненти. Имаше такъв и вчера. Всички имаме такива проекти, включително в моя роден град. Аз а, съм убеден, че всички ние си даваме сметка колко е важен овоса и колко значи той за гражданите. Но тук се казва от вносителите, че имаме е, пари, които не са обосновани. Разбира се, не е така. Изисква се е, да има анализ на приходите на разходите и ползите, рентабилност. Такова се, такъв има. От Австрия се прави ето, например, Германия е права, като в момента направи нов преглед, нов анализ на всичките си проекти. Тези проекти непрекъснато се подлагат на такъв вид анализ за рентабилност. А, мисля, че нищо не мога да добавя. Госпожо председател, проектът е готов, може да се започне по нея. Надяваме се, тази, надяваме се също, че ще повишим и качеството на живот в тази долина, за който протестират толкова много а, гражданите. Сега колежката, колегата ми от а, околна среда. И искам да кажа, че директивата ОВОС а, се отнася до държавите членки, а не до Европейската комисия, не, за, не до регламентите. Не е верно, че не се отнася до транспортните мрежи. Благодаря. Благодаря, господин Дорфман, сега. Благодаря ви, госпожо председател. Няма да говоря като член на комисията или като представител на комисията, ще говоря като гражданин. Живея на няколко километра от е, трасето Бренер и чувам доста е, влакове да гърмят край ушите ми. А в момента, в който се затварят абсолютно всички други проходи между Италия и Австрия, е, броят им ще нарасне до 400 на ден. Става дума за Южната ос, която засяга най-вече моята страна. Не толкова оста Бренер. Ще спомена няколко аспекта във връзка с прохода и тунела Бренер. От 1865 1995 година съществува железопътна линия на това място, а около 100 години по-късно, през 60-те години на миналия век, се изгради и шосейната мрежа. Така че товаропотокът е преминавал години наред по ЖП линията. Сега се прехвърля върху магистралата върху автомобилния транспорт. И така, имаме вече железопътна линия, която е стара, по-стара от 150 години. Е, влаковете са също много стари, а също времено е, изграждането на проекта означава, че ще се ползват модерни транспортни средства, модерни автомобили. Освен това, ще се блокират е, средства, които вече са подготвени Изграждането на, е, или по-скоро модернизирането на инфраструктурата е, също е едно понятие, което трябва да се е, разглежда диференцирано. Когато става дума за 150 годишна железопътна линия, модернизацията е много скъпа и също времено предизвиква също много съмнения. Твърди се в петицията, че тунелът Бренер не е важен. Но това е всъщност най-важното транспортно средство или по-скоро най-важният транспортен коридор в Алпите. И именно автомобилният транспорт е, там се увеличава, както е, леките автомобили, така и товарните автомобили стават все повече. Не, не казвам, че ние търсим точно този ефект, но просто това е неизбежно. Естествено, че през последните години се изправихме и пред нови предизвикателства във връзка с кризата и ние е много по-трудно да модернизираме, да подобряваме условията. Но това е преходно явление. 50 милиона тона преминават през тунела Бренер годишно. Много често се казва, че няма достатъчно средства за осъществяването на този проект. На лице са единствено средствата, които трябва да се отпуснат от комисията. Италия е взела вече съответното решение за поемане на а, частта, която би трябвало да се финансира от Италия. Австрия е на път да го направи също. И 120 милиарда евро като цяло ще струва този проект. Това наистина е невероятно голяма сума. Чувам, че някои от дейностите по този проект в рамките на подготовката му са били спрени. Те са спрени, но не за винаги. Те са преустановени за известно време. Това се случва при подобни проекти и няма нищо необичайно. Да. Приключвам след няколко минути. Няколко думи още за въздействието върху околната среда. Населението трябва да бъде защитено. 400 влака на ден да преминават през тази област, това струва ми се не е за пренебрегване. Естествено, че при автомобилния транспорт, при строежа на тунела ще се увеличи броят на автомобилите, които преминават, а съответно ще се увеличи и количеството отработени газове. Но комбинацията автомобилен транспорт и е, шумовото натоварване от влаковете е много страшна. През е, следващите две години австрийската част от е, тунела Бренер ще бъде приключена, ще влезе в експлоатация аз лично не мога да потвърдя твърдението, че няма нито един гражданин, който да не подкрепя е, тунела Бренер. В Австрия, доколкото ми е известно, е, брат на лицата, които са се обявили против тунела, са, е, е доста ограничен, така че бих казал, че застъпниците са много повече, отколкото противниците. Сега ще ви помоля все пак да бъдете съвсем кратки в изказванията си колегата Хефнер. Много ви моля съвсем кратко и след това приключваме. Благодаря ви. Аз със сигурност ще бъда по-кратък, отколкото оратора преди мен. Аз не съм противник на ЖП транспорта и на тунелите. Напротив, смятам, че и тунели и ЖП транспорт са нещо много смислено, но настоявам за това, че проектът трябва да бъде проверен много щателно, че трябва да бъдат проведени съответните проучвания, за да се установи дали проектът, който така както е замислен, е наистина уместен. Колегата Дорфман е, е, като че ли е склонен да каже, че ето на комисията е против тунела или е, имам предвид комисията по петициите. Няма такова нещо. От 22 април ние задаваме въпроси към Европейската комисия и не отговаряме. И не получаваме отговор. Има ли анализ на разходите и ползите на основата на актуални данни, които да показват, че ползата е повече от едно, повече от единица. Ако съществува такъв анализ, много ви моля да предоставите данните за такъв анализ на цялата комисия по петициите и лично на мен. Вторият ми въпрос е, има ли така, задължителни ангажименти от страна на участващите страни, именно Германия, Австрия и Италия, от съответните компетентни органи, че те ще поемат е, съответните части от финансирането. И освен това, комисията ще предостави ли средствата, предвидени до 2013 година, в случай, че се окаже, че ползата за е, така, националните економики не е толкова голяма, колкото се твърди в началото, а пък е, е, наделява така да се каже, контрааргументите, свързани с съответни екологични съображения. А, мисля, че би трябвало все пак да проявим известно възпитание и уважение към а, е, омбудсмена. казва председателката, тъй като следващата точка е свързана с госп господин омбудсмана. Колегата Штрасър. Госпожо председател, ще уважа желанието ви. Трябва да ви кажа веднага, че както община Тирол, така и провинция Тирол, така и федералното правителство на Австрия, и тук съм напълно съгласен с колегата Дорфман, а и преобладаващата част от населението искат да се строи по-бързо, по-бързо, да има облегчение в транспортната ситуация, отколкото да не се строи, да се прекратяват строителните дейности. Исках просто да запозная комисията и с този аспект. Председателката няма други изказвания. Една секунда. Исках само да кажа, че съм напълно съгласен с колегата. Добре, тогава предлагам следното. има, а, имаше изразени молби от представители на комисията, може би и към комисията. Може би можем да получим писмени отговори. А, нямаме време да чуем устен отговор от тях. А, ако сте съгласни с това, благодарим ви. Ще очакваме писмени отговори на въпросите, които са зададени към комисията ще предам това на заседанието на координаторите. Сега преминаваме към точка 14. Господин Диамандурос, много се извинявам, че трябваше да чакате. Имаме една, едно становище. Агнес Ханкис е автор на становището. Съм се пан, е, Engedjék meg, hogy itt tekintettel a téma komplexitására kihasználjam a tolmácsolás adta lehetőség. Благодаря много. Темата е наистина трудна и сложна, затова ще говоря на унгарски. Преди това искам въпрос към госпожа председателката. Кога трябва да прекратим работа, защото не ми се ще да говоря повече отколкото е необходимо и да не остане време за омбудсмана. Благодаря много, че той е тук. Ако имам 5 минути, няма да ми стигнат и за двамата. Благодаря. Общо 20 минути имаме. Per fare tutti gli interventi. Okay. Grazie. Не повече от 20 минути. Добре, ще се постарая тогава накратко. Ще се спра на основните аспекти. Пред нас е една история, проточила се доста време. Според мен ще е много важно да се намери общия знаменател – и хора, а, които имат различни убеждения от различни политически групи, са да стигнат до едно разбирателство. Иначе ни чака една дълга процедура, а това не е нашата цел. Нашата цел е да намерим добро решение на въпроса. Има надежда за компромис. Аз смятам, че целите и ценностите съгласно които и ние искаме да осигурим достъп на нашите граждани до информация, се споделят от всички нас. Позволете да цитирам едно от изречение на господин Диман Дорос. Четох в една а, статия, че той е казал следното. На английски ще го прочета, защото на английски е статията. Ако европейските граждани смятат, че европейската администрация е прозрачна, достъпна и отговорна, че има до... чувство на доверие, те ще участват активно в да, демократичния живот на Съюза. Аз мисля, че това са наистина важни неща. Прозрачност, достъпност и предсказуемост. Това са общи ценности, които а, трябва да следваме е, в тази дълга а, проточила се история и може да успеем да намерим компромис. Сега съвсем накратко искам да се спра на някои от аспектите, изложени в моето проект становище. Първоначално комисията изразява становището си 2001 година. След това 2008-2009 комисията изменя текста на основание Лисабонския договор. Според мен има много задачи. Първият критерий е какво означава документ. е. Разполагате писменно с цялата документация, затова няма да навлизам в подробности за предложението ми за това, за определението на този термин. Но е много важно определението да е насочено към термина официален документ. И за това а, така ще се разшири достъпа на гражданите. Ще имат достъп до повече информация. От друга страна няма да прекаляваме, няма да включваме всички документи, които възникват в процеса, като, например, бележки по проекти, меморандуми и така нататък. Това няма да е противопоказно защото обратното ще означава, че хората ще си говорят по кафенетата и коридорите и няма да пишат нищо на черно на бяло. Основното е следното. Всички институции, на, които са част от Европейския съюз, трябва да бъдат включени и в доклада не трябва да се свива неговият предмет. Трябва цялата информация да се е, разглежда а, е, единно и в една система. Друго важно нещо е дефинирането на обществен интерес. Ще ви препратя към а, случая Бавария Лагер. Комисията трябва да изготви конкретно единно становище за това кога общественият интерес надделява над личния и частен интерес. Тук има хора, които казват, че всичко е интерес на обществеността с публичен достъп, следователно трябва да има до всичко. Други пък а, а, изтъкват различни аргументи борба с, а, а, тероризма, защита на личната информация и така нататък. Има крайности, няма да навлизам подробно в тази тема, но има някои противоречия. Това не трябва да се превръща в повод за пропаганда или за пиар. Класификацията трябва да се уеднакви. Не може всяка институция да решава какво е най-висок ранг на секретност, кое е служебна тайна и а, кое е просто чувствителна информация. Трябва да има а, еднаква концепция за всички европейски а, институции. Отношенията с държавите членки също трябва да се изчистят какво е трета страна? Не е ясно. Ако те дават да, информация на Европейския съюз, неговите институции, значи те трябва да спасват съответните правила. След това за а, правото, кон, конкурентното право, трябва да има по-добри, по-конкретни разпоредби. Има случаи, където трябва да се обсъжда а, какво е публична информация, когато говорим за защита на конкуренцията. Форма на достъпа. Формата трябва да се опрости и облегчи. Щеше ми се да навляза в подробностите, но нямаме време. И съжалявам, че съвсем в общи штрихи нахвърлих моето становище, но това е поради е, притеснението от към време. Благодаря. С оглед на факта, че имаме наистина малко време, бих желала сега да не прекъсвам омбудсмана. Е Предлагам да продължим. Преминаваме само на английски, тъй като преводачите трябва да бъдат освободени. Съгласни ли сте? Господин Диамандорус. Madam Chair, thank you very much for making it possible for us to continue so that I will not feel that I'm taking the committee's time or your time. Uh, let me just uh,